Bene colleghi, possiamo... non funziona? Sì, ma non, non, non, è, non, non, è non si sente. Colleghi, per favore, prendete posto perché procediamo. Уважаеми колеги, Вземете, ако обичате, местата си, защото, както е предвидено, ще започнем с гласуване. Моля, колеги, седнете, повтаря председателят. ще гласуваме по точка четвърта отношенията между Европейския съюз и съвета за сътрудничество в Персийския залив. Ще приготвите ли картите за електронно гласуване? Служете ги в е, съоръженията за гласуване. Нямаме много време. И за това ви моля да побързате.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 40 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 6, кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 48 изменение за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Седми компромис, кой е за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против,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 Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 14. За. Против. Въздържали се. Не е ясен резултатът. Много ви моля за проверка електронно гласуване по изменение 14. Моля, гласувайте. По изменение 14. Beh, chiudiamola, ci sono tre che non hanno votato, ma chiudiamola. Край, трима не са гласували. Приключваме с гласуването.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 Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Пето за, против, въздържали се, приема се. Сега следват становището първо на ИТРЕ по второ изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Три и 3-3. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. И 3-5. Добре, предлага се да гласуваме анблок от 5 до 9. Има ли е, възражение? Не. Тогава гласуваме от 5 до 9 изменение за, против, въздържали се, приема се. А сега ще процедираме по същия начин за 11 до 14. Има ли възражение? Не, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 17 електронно гласуване по целия текст. Заключително гласуване. 8 schede, chiusa la votazione, 63 favorevoli, 3 contro. 68 са гласували, 63 за, 3 против, 2 въздържали се. Приветстваме докладчика. А сега преминаваме към гласуването на предложение за резолюция относно процеса на европейска интеграция на Черна гора. Докладчик е Чарлз Танок. Първо изменение, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Второ изменение, устно изменение, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И така, второ изменение за? против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 5 за, Иска се електронна проверка по гласуването за изменение 4. Моля, гласувайте. 68 гласуваха. 67 общо са гласували. 61 за, 6 против. Няма въздържали се. Ясен резултат. Пето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Против. Въздържали се. Не е ясен резултата, е електронна проверка по 14. Гласувайте, ако обичате. 68 дори 69 е, електронни карти, 66 са гласували, 17 за, 48 против, един въздържал се, отхвърля се. Много ви моля, вдигайте ясно ръка. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромис е. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 25 за, против, Не е ясен резултатът. Електронно гласуване по 25-то изменение. Моля, гласувайте. 70 schede, 67 votanti, qualcuno non vota, chiudiamo la votazione, 29 no. Край на гласуването 38 за, 29 против, приема се. 26-то изменение, кой е за?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 карти. 64 са участвали в гласуването. Не. 29 гласа против, 38 за. Приема се. 37 изменение за, против. Въздържали се. Приема се. 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. 39 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 40 в две части. Първа част за. Против Въздържали се. Отхвърля се. Не сте съгласни? Добре. Проверка по първа част на изменение 40. Моля, гласувайте. Qualche collega sempre distratto. Chiudiamo la votazione. Някои колеги като че ли все още не са се концентрирали Приема се 38 гласа за. И сега втора част по 40-то изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4. Компромис 4. Кой е за? Против. Приема се. 46. За, против, въздържали се, приема се. А сега трето изменение за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. Отно изменение 4 за, против, въздържали се. Не е ясен резултата. Електронна проверка по устно внесено изменение 4. Моля, гласувайте. 71 schede inserite, 63 voti. 63 са гласували, 71 а, карти, 30 за, 31 против. Компромис 4. А, компромис 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Шести компромис. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 58 за. Против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 settantadue schede, sessantanove votanti, chiusa la votazione, 33. 69 са гласували общо, 36 са, 33 против. Приема се компромис 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се 73 за. С устното изменение. Кой е против? Мисля, че се прие, но нека да направим електронна проверка по 73-то изменение с основнесеното изменение. 70 карти. И така, още веднъж повтарям, гласуваме по 73-то изменение. С основнесеното изменение. Край на гласуването. 32 против, 34 за. Приема се 74. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се 75 за. Против. Въздържали се. Приема се 76 за. Против. Налага се да проверим и тук с електронно гласуване по 76-то изменение. Моля, гласувайте. Четирима от колегите очевидно не са гласували. Добре, край на гласуването. 30 против, 36 за. Приема се. А сега точка от преамбюла едно за против въздържали се отхвърля се. Устно изменение пето за против въздържали се приема се. Крайно гласуване. Моля ви гласувайте с електронни карти. si dimenticano di votare. Chiusa la votazione. Моля ви, колеги, гласувайте. Това е крайното гласуване. 62 eh, гласа за, 3 гласа против, 3 въздържали се. Поздравление на докладчика. Мнозинството е голямо. С това преминаваме към най-сложната точка за гласуване, в гласуването Докладчика Амен Ройтен иска да се изкаже. Благодаря, господин председател. Тази година, господин председател, е изключително важно да изразим една балансирана позиция, тъй като в Турция предстоят избори – И за това отново искам да подчертая, че аз като докладчик и всички от НП направиха всичко възможно, за да се постигне балансиран подход в този доклад. Това е постигнато по отношение на членството, като получихме и разрешение за оттегляне на изменение 250. Именно за това бих искала да се обърна към колегите и да ги призова да разгледат изменения 6, 7, 12, 13, 313 за интеграционния капацитет – И отново 313 казва орателката за членството и капацитета за е, интегриране. Искам да е, ви уведомя, че това е, беше важен елемент от е, е, прембила от А, Б и е, С. Е, надявам се, че можем да направим същото за 6, 7, 12, 13 и 313 и ако не сте съгласни с това, поне да гласуваме против. Благодаря. Va bene, allora eh, ringraziamo l'onorevole Howitt, prego. Добре. Няма възможност за дебат тази сутрин, така че по процедурните въпроси искам да потвърдя, че е, както НП оттеглят своето изменение 250, нали така, да, е, и така както сме се договорили, оттегляме изменение 6 от групата на социалистите и демократите. И ако зелените не оттеглят своето изменение, нашата група ще гласува против него. Това сме се договорили с докладчика и се надявам, че компромисните изменения ще бъдат полезни. Предлагам да преминем към гласуването. Благодаря, господин Брок. Вдигнахте ръка по-рано. Господин председател, благодаря на госпожа Омен Ройтен за това предложение. И виждам, че господин Халуит се е придвижил до едно по-разумно виждане, но не знае дали той ще приеме и цялото предложение на госпожа Омен Ройтен. И това е, ни води към една много трудна ситуация и сблъсъци в пленарна зала – не мисля, че би трябвало да водим такива битки е, в е, пленарна зала. Би трябвало да си оставим възможности за е, по-нататъчни преговори, не само в парламента, но и изобщо. Eh, qualche osservazione? Rimaniamo fissi alle indicazioni di prima. il 6 Добре, в такъв случай 6 се оттегли, останалите остават съгласно направените пора на коментари. Докладчикът от друга страна на, оттегля 250 независимо от това дали всички, е, че не всички изменения е, съгласно е, това споразумение са били оттеглени. Госпожа Мен Ако няма на, на, а, желаящи да се върнем към предишното изменение, което бяхме постигнали между политическите групи, тогава не можем да отеглим 250-то. Господин Хауит, трябва да се уважаваме. Аз уважавам парламента, уваж... зачитам правилата му и ако колегите от другите политически групи, с които преговаряхме, с желание да се постигне най-добрият резултат, е, трябва също да го направят. Това въжи и за казаното от господин Брок по е, интеграционния капацитет. При всички положения не трябва да представяме поразумението, раз, различно. А, а, а, вчера имаше споразумение между политическите групи, но то се отнасяше до 266 и 267, а не до каквото и да било друго. Така че, моля ви, не дайте да представите нещата по-различно. вие и сега искате да се отегли 250, но трябва да се е, уважаваме. Искаме да е, излезем с ясно послание за Турция и не може да се действа така в последния момент. Господин Брок. Господин председател, Интеграционния капацитет е, е нещо, което трябва да се реши от парламента. Ако социалистите не желаят е, това да се има предвид е, при е, присъединяването на Турция и преговорите за това присъединяване, е, това води до дебати, в които аз не желая да участваме. Съжалявам много, че трябва да гласуваме вече, но според нас темата на интеграционен капацитет вече е приключена и социалистите се отклоняват от постигнатия консенсус. Винаги държа на обещание на думата си. Още вчера обаче казах на колегите, че изменения 12 и 13 са изключително важни за нас. Това е като първо. Второ, с нощи не можах да оттегля изменение 250, защото вносителят на това изменение не се съгласи. Тази сутрин успях да постигна споразумение, за отеглянето на това споразумение също въжи за 12 и 13 също които има знак. Плюхно вчера казах на колегите социалисти, че групата на НП ще гласува против 250. Така че ако има някой в парламента, че не си спазвам обещанията, това не е вярно. Аз исках да се разберем по всички въпроси. а, господин Хауит и след това приключваме с изказванията. Казаха ми, че след разговор с госпожа Олмен Ройтен, тя оттегля изменение 250. Господин Хауит. Сега, тъй като искаме да насърчим добрите отношения, това, което казахте, госпожо Омен Ройтен, беше полезно. Всъщност разбирам, че тя тази сутрин отправя ново предложение. Това не е предложение, което можем да приемем we will vote for and but what i to her to mr and to all colleagues ние ще видим какъв е изходът от гласуването. Искаме да работим възосновата на консенсус. Това, което каза госпожа Омен Ройтен, ме успокоява за погрешното представяне на постигнатите споразумения. Затова и е. благодаря. Добре, каза председателят. И сега с тези подробности можем да гласуваме всичко. 250 е, се оттегля и затова сега гласуваме всички горе споменати изменения, започвайки с 23 за, против, въздържали се, отхвърля се 20 за, против, въздържали се,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 въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, отприема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 54 за. Има грешка. А, това е 56 за. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. Мисля, но не съм сигурен. Гласуваме първата част на 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 33 на 36 приема се втората част на 57 за, против, въздържали се, както и преди. Да проверим. Гласувайте втората част на измерение 57. има още хора, които не са гласували, но край на гласуването. 35 за, 32 против за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се 67 за, против, въздържали се, отхвърля се 68 за, против въздържали се, отхвърля се 69 за, против. Добре, да проверим 68 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас 69 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се, мисля. Да проверим 71 изменение по електронен вид. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 74 за. Против. Въздържали се. Приема се. Шести компромис. Добре, да проверим 74. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Шести компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 76. За. Против. Въздържали се. Отхвърля. 77. За. Против. Мисля, че се приема. Но да проверим. 77. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 78. Разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Отхвърля се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. 85-то изменение за, против, въздържали се, не е ясно да гласуваме 85-то изменение по електронен път. Сбъркахме в процедурата. Не трябва да гласуваме 85-то изменение, защото подминахме 78-о изменение и сега 87-о е изменение. Госпожа Фотер иска думата. Всъщност, според списъкът за гласуване сочи, че има несъвместимост между две изменения, но те са напълно съвместими. Става дума за 78. If, if 78...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 I just, I just got... Сега имам нова информация. Според мен не са съвместими. Разбирам обаче, че има слухове в Турция, които биха могли да доведат до а, разследване на убийството на Харадинг. И тъй като има дискусия, нека да гласуваме. И искам да помоля а, член, членовете на моята група да гласуват за. И така, с тази допълнителна информация не е толкова трудно да решим дали има съвместимост или не. Така, гласуваме 85-то изменение за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 Господин Хауит, по десети компромис секретариатът знае това, но има една правописна грешка. Ние се договорихме за включване на определена дума и казва, че през 2010 година изразява съжаление, че през 2010 година не са предприяти реформи в тази област. Това е и в тази област е изразът, който е добавен. Това е детайл. Не смятам, че някой възразява. Десети компромис. За, против, възражали се, приема се. 93-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 94-то е оттеглено, 96 за, Не, 94-то не мина. И 95-то не мина. Добре, гласуваме 95-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се 96 за, против, въздържали се, отхвърля се 97 за, против, Не е ясно. Нека да гласуваме електронно. 97 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 98 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 99 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 100 за против, въздържали се, отхвърля се. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 компромис за, против, въздържали се, приема се. 114 изменение за, Извинявайте, изчакайте малко. Той 14 не се гласува, защото 50-то е минало и затова преминаваме към 13-ти компромис. За, против, въздържали се, приема се. 122 изменение за. Госпожо Омен Ройтен, заповядайте. В първоначалния списък за гласуване имаше грешка и искам да подчертая да гласуваме срещу 119. Да, но то пада и казват. 14 компромис за тези, които са за 14 компромис. Нека да гласуваме електронно по 122 изменение, тъй като постъпи искане. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14 компромис за против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване на по 103-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 131 за против, въздържали се. Не е ясно да гласуваме 131 во изменение. шестима колеги не са гласували. Ако не искате да гласувате, край на гласуването.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 за против въздържали се отхвърля се 17 компромис за против въздържали се приема се 146 изменение за против въздържали се отхвърля се 147 за против въздържали се, отхвърля се. Сто за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. две за, против, въздържали се. Не е ясно. Почвате да се уморявате и не вдигате ръка. 152 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 153 изменение за. Против въздържали се, приема се 154 оттеглено, 155 за, против, въздържали се. Не е ясно. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Гласуваме 155-то изменение.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 въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Гласуваме 161 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 162 изменение за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 Chiudiamo la votazione. 32 a 37 е approvato. Гласуването 37 за, 32 против. Приема се. 171. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 172. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 173 за. Против. Въздържали се. Приема се. 174 за против, въздържали се, отхвърля се. 175 е оттеглено, 170... 174 налага се електронна проверка. Зная, че господин Хауит иска да проверим резултата. Телепатия. И затова ще направим проверка. При гласуването има една карта от социалистите в повече. А, електронната техника отчита много точно всичко. И така, 39 против, 25 за, 4 въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по 176 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сто за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се, 192 за, против, въздържали се, отхвърля се, 193 за, против, въздържали се, отхвърля се, 194 за, против, въздържали се, бих казал, че се прие. Но нека да проверим резултата. Моля ви, гласувайте електронно по 194-то изменение. Dobbiamo votare e mm. Край на гласуването. Приема се. Както вече казах, Трябва да гласуваме по 189 за против въздържали се. Приема се 190 за против въздържали се. Отхвърля се. 194 за. А, не. Всъщност това вече мина. Приключихме с гласуването. А сега 197 за, против, въздържали се. Не е ясен резултатът. Повтаряме гласуването електронно по 197 изменение. Моля, гласувайте. 197 изменение. Проверка. Край на гласуването. 14 против, 51 за. Прие се 198 за. Гласуваме да, против, въздържали се, приема се. А сега гласуваме по 199 за. Искате проверка по 198? Добре, моля гласувайте електронно. 198 изменение. Край на гласуването. Край на гласуването. 29 против, 38 за. Приема се. 199. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 214. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 215 оттеглено. 207 също. Гласуваме по 200. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 205. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 207, както ви казах, е оттеглено. 203, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 211 за. Искате проверка по 203, добре. Моля, гласувайте електронно. Chiusa la votazione. Край на гласуването. 52 гласа против, 14 за, отхвърля се. 211. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 216 за, против, въздържали се, отхвърля се. 218 за, против, въздържали се, отхвърля се. 219. 218 бе отхвърлено. 217. 217 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 220 за, против, въздържали се, отхвърля се. 219 за, против, въздържали се, отхвърля се. 221 за, против, въздържали се, отхвърля се. 222 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по изменение 222. Chiusa la votazione elettronica. Край на гласуването. 45 против 21 за отхвърля се. 223 е, за против въздържали се отхвърля се. 224 за против въздържали се отхвърля се. 226 за против въздържали се приема се. 230 за против въздържали се мисля, че се отхвърли електронна проверка по 230 изменение. Chiusa la votazione. Край на гласуването. 31 гласа против, 30 за, отхвърля се. 231 изменение за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 232 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 233 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 234 за. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 235 за. Против. Въздържали се. Отхвърля Отхвърля се 236 за. Против. Въздържали се. Приема се. 237 отпада. 238 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 239 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 240 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 241. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 242. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2, 4, 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 244. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 245. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. 247 се оттегля, 248 кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се 249 за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, 250, митичното изменение. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. А, а чакайте, това беше оттеглено. 250. Искате да кажете нещо? Имате думата. Господин председател, 250-то изменение, както казах, ще се оттегли в случай, че социалистическата група помисли все пак още веднъж по възможността да отегли 12 и 13 за интеграционния капацитет. Така че много моля да се помисли още веднъж от страда на социалистите по гласуването във връзка с изменение 12 и 13. Господин Хауит, е, госпожа Амен Ройтен, е, спомена нещо, което ме кара да е, заяви, че аз съм за, просто за, за протокола. Вчера уточнихме този въпрос. Вие като председател трябва да потвърдите госпожа Амен Ройтен. Нека да се уточним тук. Това е ново споразумение. Вчера не съм се съгласила да го оттегля тъй като нямах разрешение. Затова второ, като е един добър жест, го оттеглям след като съм провела разговор с госпожа Флостър, но времено и настоявам вие да запазите старите формули, за които се бяхме договорили. Това означава, че отново ви призовавам да оттеглите или да гласувате против 12, 13 и 313. Разбрахме вашата позиция, но това, което ме интересува е, и всъщност не само мен ме интересува това, всички ние се интересуваме, дали докладчикът е, възнамерява да оттегли 250 или поставяте условия. Първо социалистите да оттеглят 12 и 13 и тогава вие ще оттеглите 250. Така че оттегляте ли сега 250-то изменение? Или го оттегляте при условие, че е, отпадне е, изменения 12 и 13? Няма каквото да било условие, безусловно. Е. Но се надявам, че по другите части ще се гласува. Добре, няма да гласуваме по 250. Да, няма да гласуваме по 250, 251. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 252 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 253 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 254 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. 256 за, против, въздържали се, приема се. 257 оттеглено. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Проверка по втора част на 263. Моля, гласувайте електронно. Кюза la Край на гласуването. 36 гласа против, 32 за. Отхвърля се. 264. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 21. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 270. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 268. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 269. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 271 за, против, въздържали се, отхвърля се. 272 за, против, въздържали се, отхвърля се. 276. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че се приеме, но не съм абсолютно сигурен. Много ви моля да направим електронна проверка по 276. Моля, гласувайте. Chiusa la votazione. Край на гласуването. Но си е респинто. 37 гласа против, 31 за, отхвърля се 277 за, против, въздържали се Същия резултат като по-рано. Отхвърля се. 278 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 279 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 280 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 282 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 281 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. 284 за, против, въздържали се, отхвърля се. 285 за, против, въздържали се, отхвърля се. 290 за, Против. Въздържали се. Приема се. 291 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но не съм сигурен. Нека да направим електронна проверка по 291. Cinque colleghi non votano. Chiuso. Петима колеги още не са гласувани. Край на гласуването. Отхвърля се 41 гласа против 21 за, 292 за, против. Въздържали се. Отхвърля се 293 за, против. Въздържали се. Отхвърля се 294 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. И 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 296 за, против, въздържали се, отхвърля се. 297 за, против, въздържали се, отхвърля се. 298 за, против, въздържали се, приема се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. 301 за, против, въздържали се, отхвърля се. 302 за, против, въздържали се, отхвърля се. 303 за, против, въздържали се, отхвърля се. 304 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за. Добре, по 34 електронна проверка, моля гласувайте. 104. Chiusa la votazione elettronica. 51 a 17 respinto. 300... Отхвърля се с 51 гласа против на 17 за. 305 за, против, въздържали се, отхвърля се 306 за против, въздържали се, отхвърля се 307 за, против, въздържали се, отхвърля се 308 за, против, въздържали се, отхвърля се 309 за. Добре, електронна проверка по 308, моля гласувайте. Аперта ла votazione електроника ди контролло. Манкано анкора 9 voti. Cinque. Още 9 човека не са гласували. 5 човека не са гласували. Е, quindi qualcuno dei colleghi si è addormentato. 70, 60... Изглежда, че някои са се успали. Край на гласуването отхвърля се. 50 на 16 гласа, 50 против, 16 за, 39 за, против, възражали се, отхвърля се, 310 за против, въздържали се, отхвърля се. 311 и 12 идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. 313 за, против. Нека да направим електронна проверка по 313. Degli emendamenti controversi. Това е едно от спорните е, изменения, включени в е, споразумението. Предложеното споразумение. Двама души все още не са гласували. Нищо закривам гласуването. 37 гласа против, 25 за. Отхвърля се. 314 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 315 за. Против. Въздържали се.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 Не съм съвсем сигурен. Електронна проверка по 14-та изменение. Ah, sei colleghi che non Шест колеги още не са гласували. Е, Chiusiamo la Край на гласуването.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 въздържали се, приема се. И така преминаваме към крайното гласуване. Моля, гласувайте по електронен път. Man möchte es noch mal, man möchte es noch mal hören, aber auf den, auf den kritischen Punkt. Още веднъж е, ще, кажа, че Е, стигнахме отново до критичните моменти, е, които в крайна сметка бяха договорени като компромиси. Е, надявам се социалистическата група най-сетне да осъзнава, че човек трябва да се придържа към е, споразуменията и договореностите. Винаги ми е било приятно да работя с вас, господин Свобода, но сега съм разочарована. Финале ди реунионе. Е, благодаря, госпожо Омен Ройтен, за това, че председателствахте последната част на гласуването. Поздравления, закриваме е, е, гласуването най-сетне и е, с 51 гласа за докладът се приема. Господин Обиол. Hace muchos años que aprendí que hay que respetar los compromisos. Преди много години аз разбрах, че трябва да се спазват постигнатите компромиси и че трябва да се говори истината за тях. Компромисът, който постигнахме тук, беше не беше спазен и искам това да се запише в протокола. Не, не съм съгласен госпожа Олмен Ройтен да ме получава за спазване на компромиси. Благодаря. Ще помоля господин Будис да поеме председателството за следващата част на заседанието. Nous poursuivons la séance. Продължаваме. Сега ни предстои предложение за резолюция за бивша Югославска република Македония. Ситуацията наскоро беше тревожна, след като беше взето решение от повечето опозиционни партии да бойкотират работата на парламента. Давам думата на докладчика господин Талер да представи основните моменти на своята резолюция. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, позволете ми след това изключително интересно гласуване за държава с статут на кандидат за присъединяване към Европейския съюз да представя доклад за напредъка на бивша Югославска република Македония през 2010 година. Да, ние скоро ще говорим и за Исландия, така че Македония е в добра компания, както се казва. И аз много се надявам, че и двете държави кандидатки скоро ще могат да се присъединят. Всъщност е, имам предвид кандидатите, за които днес говорим. Е, да се надяваме, че те скоро ще могат да се присъединят към Европейския съюз Наскоро говорихме и по въпросите за това, че трябва да се създаде група за приятелство с бивша Югославска република Македония. Това ще разшири нашите контакти на парламентарно ниво. Да поговорим сега за днешната резолюция на Европейския парламент, която ви е предоставена като проект. В тази проекто резолюция се предлага веднага да се започнат преговори за членство с бивша Югославска република Македония. Това е всъщност основното послание в резолюцията. Македония продължава да изпълнява изискванията и критериите във връзка с започването на преговорите. Това се констатира и за това изразяваме съжаление, че съветът все още не е предложил започване на преговори с бивша Югославска република Македония. Призоваваме съвета да вземе едно такова решение. Същевременно в проекто резолюцията се изразява и загриженост в резултат на проблемите в бивша Югославска република Македония. Липсата на диалог в държавата е повод за тревога. В последно време имаше бойкот от страна на доста опозиционни партии – Другата проблемна област е правосъдието, по-скоро липсващата независимост и необходимостта от независимост на съдебната система. И третият кръг от проблеми е свързан с медиите. Липсата на свобода на словото, най-вече за критично настроените медии. времено, ние е, изразяваме и признание за работата на нашият е, пратеник е, на специалния представител на Европейския съюз в Скопие, е, посланник Фуере, който ежедневно работеше много усилено за този напредък на бивша, република, на бивша Югославска република Македония. Наскоро имаше атаки срещу него, лични обиди и критика абсолютно неоснователно и неоправдано поведение. Както казах, в сферата на медиите има проблеми. А едно е телевизионната програма, която съгласно обективните измервания е най-влиятелната телевизия в Бюрм, но в последно време тази телевизия бе изправена пред доста пречки. Имаше дори опити да се е, спре е, излъчване на програми и държавата е, и правителството би трябвало да помислят за осигуряване на свобода на медиите. Дори на сайта на Министерство на вътрешните работи имаше призиви е, за е, критично отношение от страна на е, гражданите, за възражения срещу обективното отразяване. Така че това е абсолютно неприемливо и е, държавата не би трябвало да си е, присвоява тези права. Е, да преценява обективността на отразяването. Бих е, посочил също, че в резолюцията се посочват е, и положителните тенденции на развитие и известен напредък. Така че 11 е, са, тъй да се каже, положителните оценки и похвалите, но има и много критични бележки. Хубаво е това, че е, отбелязваме извършения и отбелязания напредък, но също време не можем да премълчим и сферите, в които все още се очаква е, забележителен напредък или в, който, в които все още няма достатъчно желание за напредък. Борбата срещу корупцията е изключително важна. Поздравяваме органите за успехите в тази сфера, но времено наблягаме на необходимостта от ефективност, от е, добро законодателство срещу корупцията. Същевременно не бива да се създава впечатлението, че има сфери, в които интензивно се проучват нещата и други сфери, в които няма толкова интензивни проучвания. Ние отбелязваме тази година 10 е, годишната, от е, сключването на Охридското рамково споразумение, което е основата за е, развитие на държавата през последните 10 години много е важно, естествено, да се отбележи тази годишнина не само с церемонии и тържества, но и с съответните успехи в реалната политика. Важно е да отбележим и проблемите по отношение на регионалната политика. Подчертава се стабилизиращата роля в региона, подчертава се и приносът на военните и на гражданските мисии на Европейския съюз и НАТО. Но едновременно с това се отбелязва и, да кажем, случая като Зимбабве, където правителството направи крачка е, страни или попрекали. И така, на Западните Балкани отношенията между политическите партии, между политиците са доста напрегнати. Има конфликти между отделни политически личности, и то не само в една и две страни, и същевременно липса на диалог между съществените политически формации. Ние е, апелираме още веднъж към всички политически партии за диалог. Дали става дума за Босна, Херцеговина или Бюрм, е, въжи едно и също условие. Не можем е, да делим нещата на черно и бяло. Не бива да се концентрираме единствено върху нашата истина и ние тук също няма да е, претендираме за това, че е, истината на едни или други политически играчи в този регион е и наша истина. Не, но апелираме към диалог при всички положения можем да отбележим с задоволство, че развитието продължава напред. Има много сфери, в които забелязваме модернизация и, е, както ви казах, призоваваме да се започнат преговори с Македонията. Очаквам вашите изказвания. Благодаря. Имайки предвид броя на записалите се и времето, с което разполагаме, трябва да ограничим времето за изказване. Докладчите в сянка имат по 3 минути. Сега първият докладчик в сянка. Благодаря, господин председател. Докладът на господин Тайлер е балансиран. Трябва да се. Трябва да го поздравим за обективността му, както отбеляза докладчикът. Докладът е, съдържа много точки. Аз ще спра само на три въпроси. Първо, Въпросът за преговорите трябва да бъде повдигнат пред съвета. Дошъл е моментът за това, тъй като Македония постигна сериозен напредък, въпреки че има все още много проблеми. Аз мисля, че годишнината от Охридското споразумение трябва да се отбележи и се надявам, че напрежението в е, Албания няма да повлияе на Македония. Мисля, че напредъка в съдебната система трябва да се приветства, но трябва да поискаме от Скопие да положи още много усилия, за да се постигне независимост на съдебната система е, и за да се избегне политически натиск. Ние смятаме, че поведението на политическата класа в Македония трябва да се европеизира, трябва да се усъвършенства и е необходим диалог между политическите сили, за да може тази страна да се присъедини. Искам да присъединя също така и промяната и тенденциите в диалога с Сърбия, по, решенията по въпроса за паспортите също. Също така и а, закона за енергетиката е в съответствие с европейското законодателство. Разбира се, ние внесахме някои забележки, но смятаме, че е необходима, а, необходима конструктивна позиция от страна на всички групи. Благодаря, господин Брок, за минута и 30 секунди. Господин председател, благодаря ви много за това, че ми давате думата. Е, за съжаление ще трябва да напусна по-рано. Благодаря на господин Талер за доклада. Смятам, че наистина би трябвало да е, осигурим една по-голяма общност около Словения, доколкото е възможно. И в този смисъл наистина си струва да насърчаваме Македония. Естествено, че отново се стига до класическите грешки в тези грешки, корупция, зависима съдебна система и така нататък. По отношение на медиите, бих из казал, че трябва конкретно проучване, защото очевидно повечето е, вестници и телевизии там са наистина критично настроени към правителството и за това е, мисля, че се нуждаем от малко повече информация, може би и от по-обстойна дискусия. Бих помолил секретарията да ни набави необходимите справки и материали. Естествено, че е важно да насърчим политическия диалог. Има много политически сблъсъци и конфликти в тези страни и по тази причина и разделение в обществото. Но има едно нещо, което на всяка цена не бива да се забравя. Що се отнася до критичните ни бележки по отношение на медиите, съдебната система, корупцията и така нататък, е, съм съгласен, нали, с всичко това. Но при всички положения е, в тези сфери има проблеми. Но да напускаш парламента и да бойкотираш парламента, това е нещо необяснимо за мен. Е, в условията на парламентарната демокрация си избран именно за да работиш вътре в парламента, а не извън парламента. И това е едно основно правило при демокрацията. Затова тук трябва съвсем категорично да кажем на напусналите парламента, моля ви, върнете се. Упражнявайте вашата роля, продължавайте да я изпълнявате, както желаете, както намирате за добре. Бъдете опозиция, но вътре в парламента не може извън парламента, след като веднъж вече си избран, за да работиш в парламента, да се опитваш да постигнеш това, което вътре в парламента не успяваш. А, докладчиците в сянка имат по 3 минути. Не се говори на микрофон. Аз не съм докладчик в сянка. Искате ли да се изкажете? И аз ще се изкажа, но по-късно, защото той е докладчик в сянка. Благодаря, аз съм докладчик в сянка, дами и господа. Най-напред искам да благодаря на Зоран Талер за това представи един много сериозен документ, който може да е добра основа за по-нататъчна дискусия. Нужни са обаче по-нататъчни дискусии. Подкрепям тезата му за необходимостта от е, започването скоро на преговори за присъединяване. В доклада от 2010 година за Македония ние отбелязахме сериозен напредък и изразихме надежда, че страната ще продължи да се развива напред. Ето защо аз съжалявам, че тенденциите не са толкова положителни, колкото очаквахме. Притесняваме политическото напрежение в страната. Ясно е, че бойкотирането на парламента от страна на опозицията не е път за решаване на въпросите. Политическите противоречия трябва да се решават чрез диалог между институциите, създадени за тази цел противен случай, както вече видяхме, те ще се задълбочават и ще водят до допълнителна безисходица. Обърна се внимание и на свободата на медиите. Съгласен съм, че въпросът трябва да бъде разгледан в доклада, особено в контекста а, на а, проблемите, които съществуват. Що се отнася до интеграционния процес, отлагането с още една година на преговорите по никакъв начин няма да а, помогне за успокояване на ситуацията в страната. Боя се, че към политическите проблеми ще се добавят и етнически а, източници на напрежение на Македония трябва да се даде енергия, сила и енергия за движение напред. Надявам се, че проблемите, които пречат, ще се решат скоро. Проблемите трябваше да се решат отдавна. По-нататъчното протакане ще има вредно въздействие не само върху Македония и другите страни в региона. В заключение, ние като политици трябва да проявим повече дълновидност. Трябва да насърчаваме положителните промени в страната, вместо да ги спъваме. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Конелисен. Благодаря. Нека първо да благодаря на Зоран за доклада, в който са засегнати много важни въпроси. Радвам се, че въпросът за името е в края на доклада, защото има други въпроси, които са изключително важни. Е, разбира се, политическата ситуация е, е най-важна в момента. Е, жалко е, че в сравнение с миналата година економик... Македония има повече вътрешни е, е, проблеми, отколкото проблеми предизвикани от външни фактори. И бойкота, за който стана дума, е доста е, обезпокоително развитие. Ясно е, че всеки е подложен на натиск от страна на своето политическо семейство да <clears throat> подкрепи една или друга партия дори и при нас е, има а, е, такъв а, е, натиск при зелените, въпреки че ма, нашата партия по сестрима там е изключително малка, но смятам, че бойкотът не е разрешение тук. Надявам се всички да се съгласят с това и това да стане ясно в съобщенията до медиите. Също така, А, по-важното не е правилника на парламента, а политическата култура. И това става ясно не само тук, но и в начина по който се, са третирани неправителствените организации, в начина по който а, говорят политиците в медиите. Един с друг, един за друг, за младсинствата, за политическата организация и прочи. Освен това, е, доколкото разбирам от е, общините в Македония, един от е, големите им проблеми е, че те получават задачи, т.е. има делегиране на правомощия, но не получават средствата. Що се отнася до околната среда, Разговарях с министър-председателя миналия септември по този въпрос, но изглежда, че той не е съвсем наясно какво е, е, е, е политика в областта на околната среда, защото спомена, че най-важното събитие е деня за съдене на дървета – И така, може би е добре да обмислим един е, механизъм за разрешаване на проблеми за е, двустранни случаи, е, особено когато има проблеми между държави членки и страни кандидатки и а, е добре да има механизъм за разрешаване на подобни спорове, който да се е, прилага винаги. Господин Танък, благодаря и аз поздравявам Зоран Талер за доклада. Но първо искам да кажа, не забравяйте Черна гора. Черна гора също е кандидат. В уводните си думи споменавате Турция и Македония. Нека да се спомене и Черна гора, тъй като и тя също е кандидат. Докладът ви е всеобхватен. Поздравявам ви за това, но моята политическа група смята, че това е доклад, чийто тон е прекалено отрицателен за една малка страна, която се бори срещу бойкот, наложени от е, голям съсед. И така по няколко точки ще подам изменения, а именно свободата на медиите, проблема с прехите чуждестранни инвестиции, проблем, който не е характерен само за Македония, много други страни се сблъскват с трудности при привличане на инвестиции от чужбина. Също така Що се отнася до критиките към ръководителя на делегацията на Европейския съюз? Там разговарях с някои политици там и оставам с впечатлението, че той всъщност не е бил безпристрастен, постоянно се е появявал в медиите, е коментирал е събитията. Не смятам, че това е, е подходящо за един дипломат. Това е намеса във вътрешните работи. Е, това трябва да... Те трябва да останат е, в ръцете на политиците. И така, а, някои от тези обвинения не са безоснователни. Смятам, че дипломатите като цяло трябва да се държат на страна от вътрешните спорове. Също така, по отношение на ромите не съм съгласен с това, което казвате, нито по отношение на кампанията против абортите. Аз лично съм против абортите. Е, това е въпрос на съвест. Всеки може да има мнение по въпроса за абортите. Това си е вътрешен въпрос за, на Македония и не трябва да се включва в доклада. А, защото Ирландия, например, забранява абортите, така че дали Македония ще ги забрани или не, това си е техен вътрешен въпрос. И ако се споменава една кампания, защо не се споменават и другите кампании? а именно кампанията против пушенето или пък против домашното насилие. Така че смятам, че тази точка трябва да се заличи. Благодаря. Госпожа Копа. Благодаря. Е, να Благодаря, господин председател. Колегите вече е, споменаха голяма част от проблемите. Е, при някои е, от тях е, отчитаме напредък, при други обаче не. Имам предвид и политическия бойкот, имам предвид и много други сфери, свързани най-вече с съдебната реформа, която в никакъв случай не можем да кажем, че напредва с голяма скорост. Независимостта на съдебните органи по никакъв начин не е гарантирана. Правителството очевидно не отделя необходимото внимание, макар че гръцкото правителство многократно поставя въпроса на масата. Името все още не се променя. Е, скопие, проектът е, Скопие 214 продължава. Е, да, естествено, че проблемите е, си съществуват, независимо от това дали се решава проблема за името или не. Но е, независимо от това какво предприема е, ме ние, другата страна, македонската страна, очевидно не реагира и не желая да се придвижи към нас. Господин Гроевски непрекъснато посочва стокхолмските и копенхагенските критерии и настоява, че те ще ги изпълнят. Благодаря, казва следващият оратор. Благодаря много на господин е, Талер за положителния дух и положителния призив в неговата проекторезолюция. Много е важно, естествено, да имаме предвид, че става дума за една млада държава, Младо и все още с недостатъчен опит е, е и политическото ръководство в тази държава. Би трябвало във всеки случай да се попитаме е, също и какво при нас нещо не е в ред или какво там не е в ред. Така че от 6 години не се е, получава покана за начало на преговорите. Питаме се, има ли някакви е, врагове, е, създадени може би и вътре в самата страна. Да, създаде се един зид, е, една ограда, която пречи, която е бариера. Имам предвид този мит около Александър Велики, имам предвид и липсата на диалог между етническите общности, между религиозните общности, между е, Македония и държавите в съседство. И затова е, бих апелирал за това в проекто резолюцията ние да включим и призиви за решаване на проблемите вътре в самата е, бивша Югославска република Македония. Отделно са вече въпросите, по които ние можем да помагаме, защото когато става дума за кандидат член за е, Европейския съюз, за пълноправно членство, ние желаем това да е държава, която да излъчва и положителни сигнали, да изпраща положителни послания. Да, а що се отнася до представителя на Европейския съюз, е, мисля, че тези обиди и е, критични е, нападки срещу него са е, много трудно обясними. Възможно е някои колеги да смятат, че той е дал основание за подобни обиди, но аз го познавам. Той е мой колега, още от Сурен, че той върши добре работата си и не е дал повод за подобни злостни атаки. Господин Ковачев ми има думата. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на господин Талер. Както знаем, всички въпроси, свързани с Западните Балкани, са много аспектуални. Не можем да не подкрепяме усилията на Македония за демокрация, но не бива да пестим критиката си към въпросите на правата на човека и свободата на медиите. Свободата на медиите е проблем. Особено във връзка с, с закриването на сметките на, на канала А1. Също така се притеснявам и от дискриминацията в Македония, особено спрямо хора с българско самосъзнание. В Македония те не са никак малко. За съжаление, много случаи тези хора са били подложени на произволни решения за уволнение и политически присъди. Е, смущаващо е, че езика на омразата се връща в Македония, понякога с подкрепата на местните власти. Понякога казват, че Балканите произвеждат повече истории, отколкото могат да а, е, поемат. Действително, регионът е бурен. Ето защо е, всички страни в този регион трябва а, да положат усилия. Отварянето на досиетата на сътрудниците на бивша държавна сигурност е много важна стъпка, тъй като ще даде възможност да сложи край на практиката от миналото. Това е практика, свързана с идеологическото тълкуване на историята. Европа и Македония трябва да се промени, ако иска да бъде член на Европейския съюз. Благодаря, господин Англакис. Минута и 3 секунди. Благодаря, господин председател. Най-напред е, една, един общ коментар с този доклад. Мисля, че е, ние проявяваме несправедливост към гражданите на Македония. Ние искаме много неща, без да говорим за, е, същ, за същината на нашата работа ние, на нашата комисия всъщност критикува съвета. Аз мятам, че доклад на орган на Европейския съюз се не издава, не излиза с позиция, а се ограничаваме с доклад върху ситуацията в една страна. Второ, ситуацията в страната и последиците от, политиката на Европейския съюз, економическата политика и всичко останало. Декладът не казва нищо за синдикалната свобода в тази страна. Говори се за безработица, но как стоят нещата с предприятията и фирмите? Говори се за гръцките предприятия, в които няма синдикална свобода, но за Македония не се казва нищо, що се отнася до името. Работи се по този въпрос между двете страни и накрая искам да кажа, че казаното в точка 25 за политическите лидери на Европейския съюз и името, да видим на каква основа ще се осъществява това посредничество. Благодаря. Благодаря, господин Петърле. Благодаря, господин председател. Поздравявам господин Талер за този доклад. Поздравявам и бивша Югославска република Македония за напредъка независимо от е, вътрешните блокади е, и напрежението. Много важно е да отчетем и да поздравим този напредък. Твърде критични сме по отношение на проблемите в някои области. Затова предлагам в бъдеще е, езикът ни да бъде малко по-мек Бюрма наистина е много амбициозно стъпила на пътя на напредъка и мисля, че биха могли да се включат и нови данни към доклада, а по отношение на параграф 11 трябва да се добави и това, че има една нова стратегия за административно управление – по отношение на 18 и 19 също може да се допълни, че има стратегия за насърчаване на заетостта сред младите. Има е, естествено проблеми и по отношение на привличането на чужди инвестиции, но в условията на криза кой няма такива проблеми? Много е трудно наистина. Е, що се отнася до бойкота на парламента от страна на някои опозиционни политически сили, да, господин Брок е абсолютно прав. Когато говорим за вътрешно политика в е, Македония, естествено трябва да бъдем абсолютно обективни И аз искам да поздравя господин Талер за доклада. Мисля, че той е балансиран. Има няколко момента, върху които искам да поставя акцент. Искам да подчертая това, което казаха някои колеги преди мен – политиката, която се води, е неприемлива. Не е приемливо това, че парламентът не функционира както трябва. Е, всъщност въпросите трябва да се решават в парламента преди 5-6 години, когато бях докладчик за Македония, аз казах, че трябва да внимаваме за сигналите, които изпращаме към Македония. Какво ще си помислят хората, ако ние непрекъснатно променяме становището си? Ett steg måste gå vidare. Och мисля, че трябва да вървим напред и да изясним нещата. Искам да се върна на казаното от господин Кокан. Страната не може повече да чака, за да започне е, пълноправни преговори. Господин Свобода, е, няколко кратки коментара към вътрешна политическата ситуация. Е, всички сме на едно мнение. Избраните от народа партии е, би трябвало да работят в парламента. Е, това съвсем ясно е изразено и в чудесния доклад на колегата Талер. Колежката току-що каза нещо, към което ще се присъединя. Да, ние сме, е, така да се каже, няколко крачки от масата на преговорите и не разбирам защо е, правителството при тези условия е, провокира непрекъснато гръцката страна. В никакъв случай не желаеме да взимаме страна в спора. Но всичко да се нарича изведнъж Александър Велики това е просто предизвикателство. Е, това ли е европейска ориентация? Това показва ли наистина желание за присъединяване към Европа? Би трябвало да кажем съвсем ясно, че това е просто една е, ненужна провокация. Така че трябва да се е, освободи македонското управление, македонското правителство от е, този тесногръд национализъм. Инак напредък има. Да. Господин Талер за да кажете заключителни думи. Благодаря, господин председател. Казаха ми, че е, времето ни е много напреднало, така че искам да благодаря на колегите и за подкрепата, и за критиките, които ще помогнат да подобрим текста. Извинявам се за техническия пропуск, това, че не сме споменали Черна гора в уводните думи. Разбира се, че трябва да се спомене Черна гора. Очаквам през април резолюцията да се приеме. Благодаря. Си, щале. Сега преминаваме към Ирак и бъдещето на отношенията на тази страна с Европейския съюз. Ще разгледаме 8 и 9 точка заедно. Както знаете, Европейски съюз чрез своите програми и инструменти участва и допринася към усилията на международната общност за стабилизирането на Ирак и за преход към демокрация ролята на Европейския съюз е, е подсилена от наскорошното подписване на споразумение за партньорство и сътрудничество. Това са първите договорни отношения между нас и Ирак. Европейския парламент следва да се произнесе по това споразумение в рамките на процедурата за съгласие. Нашият колега Марио Мауро е тук. Давам му думата. Благодаря, господин председател. Както току-що съобщихте, целта на тази на дискусия е да се обсъди споразумението между Европейския съюз и Ирак. Споразумение първо по рода си. Би било добре да има предложение за резолюция във връзка с това споразумение и за това ще говоря за процедурните въпроси. Защо според мен е добре да има резолюция, която да съпътства това становище по споразумението? По две причини. Първо, Ирак в момента се намира в, е, на един изключително деликатен етап от е, своето развитие, особено като имаме предвид е, събитията от последните години. А и е, като имаме е, предвид е, последните събития в арабския свят. И като имаме предвид стратегическото положение на Ирак в един изключително деликатен регион, може да се предположи, че е, ще има големи съседни държави, които ще искат да повлияят на пътя на Ирак. времено в Ирак гражданското общество укрепна. И обществото като цяло все повече е склонно да очаква от институциите да осигурят едно достойно, спокойно, мирно бъдеще, демократично бъдеще. Ирак е, не е, е само една страна, където е, има много тероризъм и където е, хората живеят основно по селата. Напротив, това е една страна, в която има много е, е, е голям капацитет, социален е, капацитет е, за присъединяване към останалата част от света. И за това е много важно да насръчим всички онези, които разглеждат Европейския съюз като цялостен партньор, а не само като търговски партньор. Затова се надявам резолюцията в подкрепа на това споразумение да получи широка подкрепа тук в парламента. Надявам се, че докладчиците в сянка ще, че с докладчиците сянка ще работим конструктивно. И че ще обсъдим и е, някои елементи, които всъщност не съм включил в текста, но които си струва да се обмислят. Ето, например, нито в е, резолюцията, нито в споразумението се споменава енергетиката. Поне е, не се е, споменава очевидно. А сега, що се отнася до оттеглянето на американските войски, е, то трябва да се обсъжда с оглед на бъдещето на Ирак, а не с оглед на близкото минало. След парафир и тъй като все още не е парафирано това споразумение в съвета, мисля, че е, все още имаме време за изслушвания. Нека да направим едно изслушване, в което да видим и друга, другото лице на Ирак. А, Ирак, който се развива добре, е и на Ирак, в който има динамично гражданско общество. Можем да изслушаме и представители на Европейския съюз в Ирак. Трябва да се занимавам с въпроса много сериозно и да действаме заедно. Тук говорим за стратегически въпрос. Говорим за едно 40 милионно общество, което се обръща към Европейския съюз за подкрепа. Не само за подпис под едно споразумение за търговия, а и за политическа подкрепа, за свободата, за демокрацията, за развитието и за общите ни ценности. Така че с това ще приключа, господин председател. Очаквам да чуя коментарите на колегите. И тяхна помощ очаквам да подобря текста максимално. 16 феврари е крайния срок за подаване на изменения, но това не ни а, пречи да се занимаем с основните въпроси на случващото се в Ирак днес. Госпожа Копа, докладчик Сянка, за 3 минути. Благодаря. Искам да благодаря на господин Мауро за доклада. Ясно е, че темата е трудна и че момента е съдбоносен за региона. Хубав, хубаво е, че Европейския съюз реши повиша нивото на отношенията да се повишат до споразумение за партньорство и сътрудничество. Бих искала да, да чуем и съвета и комисията. Също така е, нашия секретариат казва, че срока за изменения ще се удължи не знам господин Мауро дали е запознат с това, но имаме противоречива информация. Съставянето на новото правителство дава възможност за радикалните промени, като насърчаване на помирението, постигане на сигурност и опазване на правата на човека. Господин Мауро представи цялостен доклад – в който поставя акцента върху нападенията срещу християнски малцинства, но пренебрегва аспекти, които са важни от гледна точка на силистите демократите. Ние смятаме, че християните са изправени пред, всич, пред същите предизвикателства, като останалите религиозни групи в резултат на социалната фрагментация, бедността, корупцията, економическите проблеми и отсъствието на върховенство на закона. Разбира се, готови сме да работим заедно и да видим дали не можем да постигнем споразумение. 8 месеца след изборите се създаде коалиционно правителство от господин Малик. Очакваме то да се захване с многобройните проблеми, а по-конкретно да се постигне целта за сигурен, стабилен, демократичен Ирак с приятелски взаимоотношения с съседните страни, интегрирана в международната общност и устойчива местна общност. Какво ни притеснява демокрацията, върховенство на закона, правата на човека, Ситуацията е тежка, смъртното наказание се възстанови, има обвинение за съществуването на тайни затвори, управлявани от Министерство на вътрешните работи, други на Министерство на, на, на правосъдието. Господин Малики е отрича това но Human Rights Watch е, казва, че такива центрове за държане съществуват. Е, също така въпроса за медиите и изтезаването на задържаните трябва да се спомене не и положението на жените. Аз мисля, че сега той е по-лош, отколкото при Садам Хюсейн е, полигамията, факта, че жените не могат да получат паспорт без съгласието на съпруга, говори за трудното им положение. Независимо от закона от 2005 година, въпросите на личния статут се уреждат възоснова на традициите which the americans and now the iraqi government have not been able to contain. Целта на нашето предложение ще бъде именно в тази посока. Няма време, за това няма да развивам повече темата, но това е общия тон на нашите изменения. Мерси. <coughs> Euh. Благодаря, господин Качин. Три минути. Благодаря, господин председател. Като докладчик в Сянка, позволете ми да благодаря първо на Мауро, Марио Мауро за отличния доклад. Това е една прекрасна основа за обсъждане на въпросите, свързани с Ирак и нашата помощ за тази страна между политическите групи. Трябва да подчертая, че е особено важно Европейският парламент да присъства, макар и за определен период, физически в Ирак. Хубаво е да изпратим делегация Приветствам и позицията на президента Талибани, който е противник на смъртното наказание и независимо от желанието на политическия елит, там се противопоставя на изпълнението на смъртни наказания. Това, което според мен е особено важно, е да поздравим напредъка, постигнат в различни сфери. Иракския Кюрдистан се превръща все повече в спокоен и стабилен регион. Там се откриват нови консулства, економиката цъфти, строителството разширява своята дейност, инфраструктурата, инфраструктурата се подобрява и ежедневно се забелязва този напредък. Колкото повече се доближаваме до Багдад, е, толкова повече е, виждаме, че е, разцвета или напредък, айде да сме по-скромни, не е чак толкова забележим. Вчера в Тигрит е, е имало отново нападения инциденти, които също са, за съжаление, лош сигнал. Ние би трябвало да разполагаме с повече данни. Държава като Ирак не може да продължи да функционира, ако няма министри за важните ресори. Министър на отбраната, министър на вътрешните работи, е, който е, да се погрижи и за ситуацията в затворите. Така че ние трябва да насочим помощта си към е, изграждане на капацитета, към изграждане на държавното устройство. Президентът Малики заяви, че няма да се кандидатира при следващите избори. Така че това е, наистина е, достигна вече като новина до е, по-широки слоеве и ние се надяваме, че ще бъде един добър тласък за по-нататъчно развитие. И аз. Бих искал да благодаря на, на господин Маро от името на Зелените. Много съм доволна от сътрудничеството, което иска да организира с всички политически сили. Искам да спомена накратко с ваше разрешение препоръките за споразумението за сътрудничество. Мисля, че споразумението само по себе си е добра стъпка към повече участие на Европейския съюз в Ирак, но в разговорите, които ще водим с господин Мауро през следващите седмици, се надявам да получим повече информация за препоръките, но няма да навлизам в това. Съгласна съм с него, че трябва да излезем с резолюция. имам същото е, искане, как, е, както и социалистите, за сроковете. Секретариатът ни беше казал, че ще получи малко повече време. Е, може би ще успеем да се споразумеем за това колко още време да получим. Бихме искали някои въпроси да бъдат откроени малко по-ярко в доклада. На първо място смъртното наказание. Говори се много за Тарик Азис. Мисля, че обаче трябва да се спрем а, повече на въпроса, въпреки че Ирак е една от страните с, с в които смъртното наказание се прилага е, много активно. Малко се говори за това. Също така бих искала да се спомене Международния наказателен съд. Също така бихме искали да се обърне повече внимание на деполитизирането на силите за сигурност и малтретирането в иракските затвори както и това, което вършаха американците по време на окупацията на Ирак. Не искаме да обръщаме внимание само на миналото. Господин Мауро е прав, че трябва погледът ни да бъде обърнат повече към бъдещето. Но все пак, що се отнася до свободата на медиите, тук нещата трябва да се подсилят тъй като наскоро в тази област имаше много проблеми. Също така имам и въпро... въпроси за точката, в която докладчикът казва, че видимостта е и е задължителна, за да може Европейския съюз да играе по-активна роля в Ирак. Мисля, че тук се нуждаем от малко повече обяснения, като имаме предвид, че времето ни притиска. Ще спра до тук. Очаквам да се сътрудничим конструктивно с докладчика. Благодаря. Следващият фиктивен докладчик. Благодаря, господин председател. Е, съжалявам, че не се спомена думата асириец. Е, Асирийци са всичките иракски християни. Е, въпреки, че някои от тях твърдят, че са отделна група, мисля, че всички те трябва да се споменат в а, а, подточката. А, това е споменаване в предходните ни резолюции. Има и други групи, които трябва да се споменат. Като цяло християните са най-силно засегнати от конфликта. Между 30 и 50% от тях са или, или са напуснали страната, или са били убити. такава етническо прочистване е невиждано до сега в Близкия изток, така че трябва да подчертаем а, значението на това от 1 милион души по времето на Садам Хюсин, сега християните са между 300 и 400 хиляди. Не се споменават и туркмените и референдума в Киркурк за, статута на този е, град и е, за ресурсите. Лагерът Ашраф е споменат само в уводните бележки но не и е, в точките от е, е, преамбюла или в самия текст. Трябва да се има предвид, че има голяма опасност хората от тези, от този лагер могат да бъдат депортирани обратно или да бъдат екзекутирани където те, там, където те ще бъдат екзекутирани. Госпожа Гомес. Извинявайте, аз бях последния докладчик на парламента за Ирак. Може би аз съм човека, който е, най-много е пътувал до Ирак през последната година. Бях там преди две седмици и бих искала да поздравя господин Мауро за добрата основа, на резолюцията. Подкрепям идеята за резолюция. Мисля, че ние трябва да мислим стратегически за Ирак. И това се опитах да, да кажа и в доклада, прият през 2008 година. Трябва да мислим стратегически за нашите интереси и ценности. в Центъра трябва да бъде не стабилизацията, а демократизация. Трябва обединен, демократичен Ирак. Нашата роля е много важна и тя се цени от иракчаните. Нека да видим взаимодействието между Ирак и нас в рамките на делегацията за връзки с Ирак. Колко пъти заместник председателят и депутати са идвали при нас, за да кажат, че искат да работят с нас. И те малко са сдържани. Иракската делега... делегацията за Ирак е по-здържана не от друго, а по съображение за сигурност. Става дума и за интересите на Европейския съюз. Мисля, че тук трябва да сме пределно откровени. Те са свързани с петрола и гъста. Благодарение на Ирак проекта на Буко може да бъде жизнено способен. Също така да не забравяме и а, бизнес възможностите, от които сега се възползват други. Турция, но и, също така а, Корея, Япония, Китай. А, трябва да се диверсифицира економиката на а, Ирак. Радвам се тук трябва да споменем водата и се радвам, че в доклада за Турция споменахме въпроса за водата. Съгласна съм с онези, които казаха, че е необходимо да взаимодейства на политическо парламентарно ниво, неправителствени организации. Аз бях там преди две седмици по покана на министъра на And some European uh, uh, institutions по покана на министъра а, и там беше организирана среща с 300 жени от шиитската, сунитската общност. А, бяха изразени много ясно проблемите на жените, така че тези взаимодействия са много важни и всъщност става... Всъщност ние работим с мнозинството от населението. Жените са мнозинство от населението. Много мъже загинаха в войната и репресиите. И ако обърнем внимание на правата на жените, ние ще подпомогнем и борбата за равноправие и за права на човека. Също така малцинствата, те са обект на тероризъм. Християнското малцинство е, е много ясна цел, само че аз не смятам, че трябва да обръщаме твърде голямо внимание на нападките срещу християните, тъй като всички религиозни малцинства страдат. Затворите са сериозен проблем. Затворите на Министерство на вътрешните работи и също така наследството от американските затвори и трябва да си взаимодействаме чрез Евроюз. Съгласна съм с Онези, които споменаха смъртното наказание, бежанците, вътрешно разселените лица. И накрая. Необходимо е да се преодолеят пречките пред нашите посещения в Ирак. Съгласна съм с господин Качин. Аз бях в Ербил преди две седмици, пътувах сама с такси, разходих се в Сука, нищо не ми се случи. Глупаво е, че делегацията за Ирак не, не получава разрешение да посети Кюрдистан. Имаме консулства, Франция, Германия, Обединеното кралство. Имаме преки линии от Франкфурт, Луфтханза и Austrian Airlines в този контекст. Делегацията на Европейския съюз в Багдад все още няма помещения и трябва да настояваме за взаимоотношения между иракската делегация и а, между парламент, Европейския парламент и Иракския парламент. Господин Мауро има думата. Си, Благодаря, господин председател казва господин Мауро. Благодаря на всички колеги за изказванията. Ще използвам случая, за да обясня още веднъж логиката, от която съм се ръководил. Всичко това, което се отнася до настоящето и бъдещето, естествено е важно и ценно макар че не винаги съм го споменавал. Би трябвало естествено да имаме съвсем ясни е, предложения на основата на ясни анализи. Важна е фазата, в която в момента се намира Ирак. Е, става дума за много важна спогодба за Европейския съюз. Е, и това е един вид експеримент. И затова парламентът трябва на всяка цена да настоява за подобряване на общите демократическите условия и принципи. Не е достатъчно да се спираме единствено на економическите аспекти. Ще се опитам да реагирам на някои от изказванията на колегите. Госпожа Копа говори за това, че е важно съвсем ясно да назоваваме нещата, е, когато става дума за преследване, за е, дискриминация. Да, това е абсолютно вярно, че всички мълцинства са дискриминирани и е, мерките за защита на младсинствата би трябвало да осигурят тази необходима закрила. За християните, да. Първоначално се направиха опити с една формула да се намери, така да се каже, разковничето. Имаше, ако си спомняте, инцидент с една църква, която бе взривена. Терористични групи се опитваха да вземат е, християни за заложници, като някакси е, християните се смятаха непременно за е, така, проводници на западното влияние, на американското влияние и така нататък. А това естествено е грешка, защото става дума за една християнска общност, в която има различни е, етнически групи има и арамейци, и асирийци и така нататък. В никакъв случай не бива да позволяваме на такова третиране на християните. Аз съм съгласен. Сега, по отношение на Коптската църква имаше инциденти и преди една година. Ако си спомняте, имаше терористични нападения. И парламентът веднага реагира. Ние казахме, че става дума за нападения, продиктовани от е, фундаменталистски виждания, от е, групи е, престъпни групи се каза, че е организирано това нападение, че е имало дори и някакви такива сексуални престъпни намерения при всички положения проблеми има. Има специфични проблеми за християните. Има и други фактори, които също играят важна роля, да кажем, в района на е, Мусул. Има християни, които са принудени да напуснат е, страната. Има и хора, които времено живеят извън границите на Ирак и биха желали да се върнат в пределите на Ирак в своята общност. Президентът междувременно излезе с едно предложение да се формира официално, административно, като отделна административна а, единица една християнска общност, което може би ще се окаже едно добро решение. Но когато говоря за християните, аз не поставям акцента върху тяхната идентичност. Говоря само за това, че те се намират в едно по-особено положение и че всички и християни, и нехристияни са в крайна сметка иракски граждани. Така че това, което е, искам да кажа е, че е необходимо разбирателство между религиозните и етническите общности. Естествено, госпожа Копа, че трябва да се развива и Министерството на вътрешните работи, и Министерството на отбраната, и външно министерство и така нататък. Ние се опитваме в момента да си набавим необходимата информация и да преценим да анализираме какво точно се случва в момента. Колегата Качин посочи колко важно е наистина да се сформира пълен състав на кабинета най-сетне. Но до този момент все още няма помирение и няма разбирателство. А сега по въпроса за жените. Струва ми се, че е хубаво да организираме едно изслушване – за положението на жените. Хубаво е да чуем и какво иракските жени са предприели там и какво те смятат за необходимо. Кои са протагонистите? Да, с някои от предложенията съм абсолютно съгласен. А, темата медии също заслужава специално изслушване – трябва много да се работи, за да се наложат независими медии в страната. Това, което господин Тано каза, е много разумно и аз ще го имам предвид. Смятам, че чрез измененията, които ще внесете и Корекциите, които и аз ще направя е, върху първоначалния проект, е, ще постигнем един добър и е, така, обективно отразяващ ситуацията доклад. Нека сега да взема отношение и показаното от госпожа Гомеш. В рамките на комисията АФЕТ, аз лично ще настоявам за това да е, изпратим делегация до Ирак. Много сериозно трябва да се отнасяме към тази задача. Е, служителите на комисията, на Европейската комисия също са там. Имаме делегация там но е много важно и ние допълнително да се опитаме да отворим някои врати и нови възможности за нашата делегация на място. Фактът, че делегацията на Европейския съюз няма право да отиде до иракски Кюрдистан, вече е достатъчно показателен. Има журналистически е, организации в е, Европейския съюз и има телеграфни агенции, които едва преди седмица проведоха семинар е, близо до Багдад. Е, някои независими е, журналисти на свободна практика също изпратиха, е, заминаха за там и не мога да разбера защо пък от нашите е, служби за информация нямаше представители на този семинар. Сега по отношение на графика. Аз е, първоначално обявих е, 10 е, февруари, но да, с парафирането от страна на съвета има проблеми и след като съвета не се придържа към предварителния график, тогава и ние можем да отложим сроковете. Сега ни предстои предложение за резолюция за доклада за напредък на Исландия. Ще бъда твърде кратък. Както знаете, преди 7 месеца ние приехме в пленарна зала резолюция за искането на Исландия за присъединяване към Европейския съюз две седмици след препоръката на съвета за започване на преговори. Какво се случи след това? По отношение на нашата институция, през октомври се създаде парламент, смесен парламентарен комитет, през ноември процесът на аналитичен преглед – за, на главите за преговори бяха отворени. Към момента 15 глави са били по, напра... привършени. през март е, може да се получи първия доклад за аналитичния преглед и след това може да се дискутира с комисария Фюле и по принцип ще можем по време на унгарското председателство да бъдат е, отворени първите глави. Що се отнася до основните моменти в моя доклад, ще спомена три въпроса. Първо, по политическите критерии – не е, регистрирахме напредък в е, областта е, на съдебната система. Второ, по економическите критерии има един много важен въпрос, по който работихме. И това е разликата различията между Холандия и Англия и от една страна и Исландия от друга за банката iSafe. Чуваме, че проблемът е разрешен. Що се отнася до економическите критерии, институционалният, институционалните недостатъци до някъде са преодолени, има напредък в областта на финансовото наблюдение и регламентация. И третия въпрос, свързан с економическите критерии. Още една положителна новина. Исландската економика излезе от рецесията. Третата област е свързана с общественото мнение. Проучванията на общественото мнение наскоро говорят за 66% мнозинство в полза на продължаване на преговорите за членство в Европейския съюз. Това е първото, първия ми коментар. Второ, Исландския парламент – възнамерява да започнат информационна кампания за присъединяването към Европейския съюз, кампания, която е много необходима, за да могат исландските граждани в края на процеса да направят информиран избор и да вземат информирано решение по отношение на влизането в Европейския съюз Очаквам коментарите и забележките на моите колеги, за да бъде усъвършенстван доклада. 16 февруари е срока за внасяне на изменения. Благодаря. Благодаря, каза председателят. Никой не иска думата по тази тема. Следователно преминаваме към За Македония срока за внасяне на изменения е 15. И така, 15 за Македония, 16 за Исландия. Е, приветстваме с добре дошли делегация на Кот Дивуар и господин Латар. Изслушване, организирано съвместно с Комисията по развитие и заедно с делегацията, на, и делегацията към Парламентарната асамблея АКТБ Европейски съюз. Тук е господин Джедже Мади, генерален секретар на Демократическата партия на Кот Дивуар. toute la délégation n'est pas présente encore. Je un peu de... Все още не е на лице цялата делегация. Ще ви помоля малко да изчакате. Bien, Monsieur Mahdi, le secrétaire général du Parti démocratique. Генералният секретар на Демократическата партия на Конго е тук. Имате думата. sera membre du Parlement. Госпожи и господа депутати, дами и господа, от името на президента а, Уатара и неговото правителство и от името на Република Кот Дивуар Искам да ви благодаря за всичко, което направихте след, след избухването на кризата в Кодивуар през 2002 година. През всичките тези години код Дивуар имаше подкрепата на Европейския съюз в всички области особено в област, в материално-техническата област и финансирането, което е необходимо за излизане от кризата. Вие бяхте до нас по време на изборите в лицето на вашите наблюдатели, които на място успяха да видят как се провеждат изборите. Бих искал по-конкретно да благодаря на членовете на парламентарната делегация АКТБ Европейски съюз, която посети Код Дивуар на 3 декември, за да реагира на събитията в страната. Всъщност, кризата, която преживява код Дивуар, която продължава вече 10 години, е първо криза на доверието. Криза, която през 2005 година след втората среща с Претория по искане на кандидата Куанта Гуатара беше отправено искане кризата да приключи чрез демократичен процес под ръководство на ООН. Но президента Ура Бабо предпочете а, международен арбитраж. И ето, но ето така се поставиха основните е, жалони от е, международната общност и в е, началото, когато трябваше да се съставят избирателните списъци, много иворианци нямаха граждански статут и тук а, започна процес на сертификация под ръководство на ОНЕ. Втория етап а, беше приемането на избирателните списъци. Беше необходима сертификация от международната общност а, чрез специалния представител на ОНЕ. Той, той направи така, че списъците на кандидатите да бъдат одобрени на 14 ноември. Така се проведаха изборите на втория тур се явиха президента Лорен Багбо и господин Латара. Независимата комисия обяви резултатите от втория тур, дори на първият кръг в съответствие с избирателното право от комисията се искаше да бъдат представени всички избирателни данни три дни след приключването на изборите, а не обявяване на резултатите. Ето така, след преброяването в избирателните бюра, резултатите бяха обединени по департаменти и бяха създадени четири комисии, които бяха свързани с Централната избирателна комисия. С представителя на генералния секретар на ОНЕ и Конституционния съвет. И представянето на прехвърлянето на документите се извърши в рамките на 72 часа. В рамките на 72 часа, по време на първия тур, обявяването на временните резултати от независимата комисия беше в на четвъртия ден в 2 часа сутринта това не създаде никакви трудности и този арбитраж на сертифициращите органи дойде след като Конституционният съвет издаде своето, своята заповед. Така стигнахме до втория тур където стана ясно, че суверения народ гласува за господин Латара. Той получи към 54 гласа и следователно и законно избрания президент. Цялата международна общност следва, следи събитията. Помним, че на третия ден представителя на, президент, на президента взе си присвои документите за обявяване на временните резултати. ръководителят на тази делегация обяви на, делега... на независимата комисия беше принуден да обяви резултатите в един хотел. Избирателният закон предвижда в случаи, в които резултатите, обявени от независимата комисия, се, не се приемат от Конституционния съвет. Последният анулира от съмнителните избори и избирателната комисия има 14 дни за да организира нови а, избори. Конституционният съвет в никакъв случай няма нито право, няма правомощията да анулира част от изборите и да обявява част от окончателните резултати. Това е само един етап за почти военен преврат, който беше организиран от президента Гбагбо. От демократична, по демократичен начин законно избрания президент е господин Алесан Латара. Той иска да благодари на цялата международна общност Африканския съюз, Европейския съюз и Обединените нации, които със своите наблюдатели и с подкрепата на генералния секретар на ОНЕ при, те призна, бяха признати резултатите, според които през законно избрания президент е господин Аласан Елатар. Но на какво сме свидетели след обявяването на тези резултати? Станахме свидетели на насилие. Президента Багбо реши, че след като че и може да използва военна сила, за да направи военен преврат. Ето така сме свидетели на насилие. Международната общност регистрира около 360 смъртни случаи. Ние смятаме, че те са повече. С всеки изминал ден има нови е, жертви на варварството на господин Багбо. Миналата седмица в близо до Абиджан само две общини бяха подложени на картечен обстрел в в, на два пъти в рамките на а, един а, месец. Независимо от усилията, положени от международната общност и на Африканския съюз, който изпрати група от държавни ръководители, ние сме убедени в това, което ни засяга и той, е, че президента Багбо не зачита демократичната воля на народа и да признае своето поражение. Имайки, имайки предвид броя на жертвите, призоваваме международната общност да се намеси на хуманитарни, на хуманитарни основания, тъй като непрекъснато има жертви на насилието. Президентът Уатара е за преговори, само че нещата трябва да се гледат в очите. Ние смятаме, че преговорите могат да се водят по всички въпроси, с изключение на един – ние настояваме президентът Багбо да признае победата на господин Латара, за да може той да встъпи в длъжност. Всичко останало може да бъде обсъждано. Необходимо ли да напомним, че по време на последната среща в Лагадуго на АКТБ президента беше постигнато споразумение, че какъвто и да е изходът от изборите, ще се а, отчетат, ще се зачетат резултатите, за да могат за да може да създадат условия за укрепване на мира, за укрепване на националното единство и, да, и страната да тръгне пътя на развитието. Ясно е, че Кот Дивуар не може да бъде разделен на две, не може да има двама президенти. И гражданите са избрали един президент, който се казва Аласане Латара. Ние смятаме, че международната общност, която участваше от началото до края, трябва да направи така, че президента Латара да може да встъпи в своята в длъжност. Дами и господа, ние разчитаме на международната общност, защото Кот Дивуар е част от общността на нациите. Ние смятаме, че докато господин Бакбо се държи на вас благодарение на силата, международната общност трябва да се намеси с, е, за да може демокрацията да е, възтържествува с минимум, е, минимални загуби. Европейския съюз е един от примерите за демокрация в света. Ние смятаме, че Кот Дивуар не трябва да дава лош пример. През 2011 година ще има и, и на два пъти президентски избори. Ако господин Багбо а, остане на власт благодарение на армията си, тогава трябва да кажем а, с Богом на усилията за демокрация в а, а, а, Кот Дивуара, също така и в Африка. des nations démocratiques et puisse apporter sa contribution. En attendant vos questions, merci pour Очаквам вашите въпроси и благодаря ви за поканата и за а, вниманието. Merci, благодаря, господин генерален секретар. Добре дошли на цялата делегация. Давам думата на господин Щастни заместник председател на Европейския парламент и председател на смесената комисия. Ще представя изказването си на английски, за ще бъде малко по-лесно. Като председател на съвместната парламентарна асамблея Европейски съюз АКТБ, Луи Мишел, за съжаление, нямаше възможност да присъства на това важно заседание. И затова бих искала да се обърна към делегацията на президента на Кот Дивуар в своето качество на заместник-председател на съвместната парламентарна асамблея. Съвместната парламентарна асамблея следи много внимателно събитията в Кот Дивуар от е, подготовката на изборите е, миналата година. И е, бе един от първите международни органи, които реагираха на положението след изборите в страната. На 4 декември в Киншаса на своето пленарно заседание съвместната асамблея прие декларация за обявяването на, втория кръг, на резултатите от втория кръг на президентските избори в Кот Тивар. В тази декларация бяха осъдени размириците е, в някои части на страната във връзка с е, съобщаването на резултата. Бе осъдено решението и на Конституционния съвет да отмени е, резултатите, публикувани от независимата избирателна комисия съвместната парламентарна асамблея отказва да приеме становището на Конституционния съвет, тъй като е, смята, че то е неправомерно и пренебрегва волята на гласоподавателите. Най-важното е да се зачете волята на, подаватели, на гласоподавателите в е, едни избори. Вече шест пъти от 2005 година насам, извинете, се очакват с нетърпение тези избори. И си даваме сметка, че в момента е поставено под заплаха социалното равновесие в региона. За това се надяваме, че комисията на съвета за мир и сигурност на Африканския съюз, специално за кризата в Кот Дивуар, ще намери най-доброто решение за този проблем. Благодаря. Мерси. Благодаря. Давам думата на господин Преда, който беше ръководител на избирателната мисия. Благодаря, господин председател. Няколко думи по изборите. Преди две седмици говорихме в момента, когато включихме Кодивар в дневния ред. Искам да подчертая три въпроса. Първо, този въпрос беше споменат от господин Джедже Мади. Ситуацията на почти гражданска война в Код Дивуар. Няколко стотин души загинаха и има опасност за живота на много хора. ООН се намира в една много деликатна ситуация, изправен е пред заплаха, пред заплахи. Увеличи се броя на членовете на мисията, и, но има една, една нарастваща несигурност. Това е ясно. И мисля, че не сме далеч от една а, гражданска война. Има вече не съществува е, нормален живот. На второ място, господин Багбо по никакъв начин не отстъпва. Той държи на своето. И онова има онези, които очакват преговорите да го принудят да отстъпи, ще бъдат разочаровани. Аз мисля, че преговорите трябва да доведат до едно по-рационално поведение от страна на бившия президент. Всички, всеки провал в преговорите просто ще бъде в полза на Багбо. хората виждат, че всички преговори водят до провал. Това е очевидно. Третото, което искам да подчертая, е свързано с позицията на африканските страни. В Европа имаше бърза реакция и пълна солидарност. В Африка най-напред имаше консенсус от един момент нататък. Този консенсус изчезна. Имах среща с президента на комисията на СДО. Той на Западноафриканският съюз когато се който не е сигурен, че може да се налага гледна точка и в трябва да се отбележи съществуващо напрежение в Африка в момента, в който делегация от държавни ръководители се опитват още един път да проведат преговори. Това, което исках да кажа, имам само един въпрос към господин Джаджа Мади. Смятате ли, че военната намеса би била неизбежна, ако новите опити за посредничество се провалят? Или пък смятате, че трябва да се че трябва от, отново да се водят посреднически усилия. Каква е вашата гледна точка? Някой друг иска ли думата? Господин генерален секретар, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Преда за обективния му доклад за Код Дивуар. Там се прави един реалистичен синтез на ситуацията. За съжаление, аз поделям неговия песимизъм за резултатите от мисията на ООН. Ръководителите на пет африкански страни скоро ще проведат среща в Кодивар. Не очакваме кой знае колко. Достатъчно е да кажем, че днес в улиците на Абиджан поддръжниците на Бакбо организират срещи. Ние очаквам, не очакваме кой знае какво дали трябва да се продължават до безкрай преговорите, ако няма нарушаване на правата на човека, ако няма смъртни случаи, всеки ден а, е, ни дава повод за надежда. Президентът Багбо се държи на власт на сила. Както знаете, той също него имаше военен преврат през 2002 година. Днес казва, че ако Латара е човека, който е помогнал по време на а, помогнал при военния преврат, la succursale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en rançonnant un certain nombre de banques. Сега Багбо може да си направи собствен преврат. Ние смятаме, че ако искаме да бъде намерено решение, военно, на военна намеса, може би ще бъде необходима. Президента Багбо се основа, всъщност използва два а, лоста, за да се задържи на власт. На първо място е финансирането. Искам да ви благодаря а, за а, онова, което а, вие а, направихте. Освен това, отношението на армията. И насилието срещу населението. Армия, която ня е единна в своята мисия. Тя състои от три различни младсинства. И както казахте, колкото повече минава времето, толкова повече армията се екипира и Европейския съюз може в, е в състояние да сложи край на военното ембарго. В момента оръжията за господин Багбо идват от Ангола. в рамките на Африканския съюз. Всеки вижда в господин Багбо себе си и смята, че, и него, че може да изпадне в същото положение и да бъде изтикан от властта. Ето защо ние смятаме, че за съжаление трябва да се каже, че военната намеса като че ли е очевидна. Необходимостта от такава намеса е необходима. Господин Бакбо се готви, защото се набират войници, младежи от селата. за да участват в армията. Обучават ги една седмица и след това им дават калашници, а, за да се бият и в крайна сметка за да бъдат самите те а, пушено, а, пушечно месо. Необходимо е да се направи така, че да се сложи край на драмата, която преживява гражданското население на, при всяка демонстрация има смъртни случаи. Ако можем да избегнем военната интервенция, да, нека да бъде избегната, но като че ли това няма да бъде възможно. Благодаря, ще дам думата на господин Бергман от Комисията по развитие. Благодаря. Интересното е, че във Франция, когато че президент едно време беше президент за до, до пенсия. Като мисля, че а, във Франция титлата президент е за, за цял живот, но Господин Бакбо също смята, че е президент за цял живот. Аз мисля, че Европейския съюз добре направи, като предприе финансови ограничения и това трябва да продължи. Задължително е да се сложи край на усилията на господин Багбо да, да, да се попречи на усилията му да шантажира народа. господин Бакбус е все още на власт, казва, провъзгласил е себе си за президент без никаква а, легитимност, без никой да го е признал. Не смятам, че. Аз мисля, че демократичната воля на иворианският народ се признава в цял свят. В началото Африканския съюз реагира добре. както и Съюза на западноафриканските страни. Днес, като че ли тази категорична позиция отслабва и това е много жалко според мен, защото има стратегически, в, в стратегически, стратегически интерес е в западна, страните от Западна Африка демокрацията да се развива и да се зачита волята на населението. Също така Европейския съюз има стратегически интерес Африканския съюз да укрепва. И ние също така трябва да престанем да признаваме а, диктатори, които обслужват интересите ни, като в Тунис, в Египет и в други страни. Правим това от десетилетия. Аз мисля, че Европейския съюз трябва да засили натиска върху страни като Ангола, които играят толкова неблагоприятна роля. Трябва да в, в, в контакта ни с Африканския съюз също така трябва да се настоява. Този път е ясно, че трябва да се признае демократичната воля. Много е жалко, че тъй като Европейския съюз може да играе роля но не трябва да бъде, но не, но не на него се пада основната роля. Основната роля трябва да се води от а, Африканския съюз, от а, а, ние не бива да допускаме обаче е, натискът на Европа да отслабва. Има обаче разлика между това да си в предните редици и да бъдеш в твърде видим, което ще създава, ще връща спомени за колонизацията. Благодаря ви за присъствието. Благодаря и аз. Господин генерален секретар, искам да ви задам един въпрос. Ясно е, че президента Латара и властите около господин Уатар работят в много трудни усилия в хотел Дюгов. Президентът Латара и неговото обкръжение обсъждат ли възможността да, се, да не бъдат, да се пренесат в друга столица, за да имат свобода на движението? Благодаря. седалището в Ям, сегашното седалище е част от избирателната кампания по време на кампанията той каза, че ако бъде избран, ще бъде в Ям Сукру. И днес обстоятелствата не са благоприятни, защото в Аям Сукру означава страната да се раздели. И ако признаем, демократичните, демократичния избор на господин Латара като президент, първият въпрос, който се поставя за него, е да осигури единството на страната, за да може Кот Дивуар да остане единна и неделима държава. И аз не мисля, че не би било подходящо да се смени седалището, тъй като ще раздели страната за години напред. Ето защо трябва да се направи всичко възможно във вътрешен и външен план господин Бакбо да разбере, както каза вашият колега от левицата, да разбере, че може да бъде президент, но само по име и само по титла. Не можем да приемем в Код Дивуар да се раздели. Ние трябва да направим така, че съюзът, мирът да възтържествуват, за да могат всички варци от юга, както и от севера, от изток и от запад да се обединят, за да изградят а, една единна страна, за да бъде пример. Искам да ви напомня, че от самото начало на а, кризата, когато започнахме преговорите, а, Кот Дивуар беше класифицирана по седма глава на ООН. Това е криза, която застрашава и мира. Ние ние не се е, стремим към властта за самата нея. Ние искаме властта, за да изградим единство и хармония в е, страната и за да можем, за да може региона на Западна Африка също да даде а, своя принос. Благодаря, господин генерален секретар. Благодаря на всички членове на вашата делегация. Вдигам заседанието. Yeah, yeah, yeah, yeah.